за мен е изключителна радост да приветствам Томас Хенрик Илвес, бивш колега в Европейския парламент. Той се връща на мястото, където преди много години работи като европейски депутат. Днес обаче той е в качеството си като председател на Естония. Драги колега Илвес, Господин президент, за мен е чест да ви приветствам и ви давам веднага думата. Думата има президентът на Естония. Buongiorno. Дами и господа, искам да се извиня за гласа си, тъй като явно съм се разболял в Естония. Преди 10 години аз напуснах Европейския парламент, за да поема нов пост в моята страна.